Eh bien, le scrutin est clos. Край на гласуването. Sur le rapport de Madame Souline, amendement numéro. Изменение едно за. Contre. Против. Въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме целият текст по електронен път. Начало на гласуването. клю. Край на гласуването. Апробация par 24 voix. Приема се с 24 гласа и 2 против. Félicitations à Madame Souline. Поздравления за докладчика. Доклада на господин Виоти. Draft opinion on address Проект Становище за справяне с движението на бежанци и мигранти, роля на външната дейност на Европейския съюз. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение и седмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърлят се. Пето изменение за, против, въздържали се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се. При... Отхвърля се. Девето изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. Десето за. Отделно гласуване. Гласуваме първата част. За. Против. Нека да проверим по електронен път. Скрутин гласуването. Приемат се с 16 гласа за и 10 против. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 изменения за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за. Против. Нека да проверим електронно гласуване. <clears throat> par 14 voix contre 11. Приема се 14 гласа за, 11 против, 14 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се, 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, 16 за, против, въздържали се. Приема се.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 Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме целия текст по електронен път. Начало на гласуването. е кло. Текстът е адопте пар 19 voix. 19 гласа за, 4 против, 28 против, 4 въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега трябва да се произнесем по изпълнението на програмата Еразъм Плюс. Това е доклад на колегата Новаков. Изменение първо за. Против. Нека да проверим по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 гласа против и 13 за. Второ изменение. За. Против. Не вдигате всички ръце. За. Благодаря. Против. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим все пак. Начало на гласуването. Е Край на гласуването. Отхвърля се 16 гласа против, 11 за. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против. Нека да проверим. Начало на гласуването по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се 16 гласа против, 11 за. Пето изменение за. Против. Мисля, че се приема. Шесто. За. Катро се celui с lequel Ние гласувахме вече четвърто изменение. Връщаме се на пето, което е съвместимо с четвърто. Кой е за пето изменение? Кой е против? Мисля, че се приема, но нека да проверим. Сметайкло. Край на гласуването. Отхвърля се 14 гласа против, 13 за. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо изменение за. Против Нека да проверим по електронен път. е Приема се 15 гласа за, 13 против. Осмо изменение за. Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Е Край на гласуването. Отхвърля се 15 гласа против, 13 за. Девето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Десето за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Нека да проверим. Е Край на гласуването. Приема се 15 гласа за, 13 против. Амандмент номер 12, qui est 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, приема се. 15 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Против. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21. С устно изменение на докладчик. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. Против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 Край на гласуването. Отхвърля се 17 гласа против, 12 за. 300 изменения. За. Против. Нека да проверим по електронен път начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 10 гласа на 10. Моля ви, вдигайте високо ръце. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33. Искате да проверим ли? Добре, да проверим. 32. Край на гласуването. Приема се. Извинявам се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. Извинявам се. Пада. Не. Има устно изменение на докладчик. С устното изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме целият текст с измененията по електронен път. Край на гласуването. Приема се 27 гласа за, 2 против. Поздравление за господин Новаков. Structural Reform Support Program sur le rapport de Monsieur Olbricht. Създаване на програма за подкрепа на структурните реформи на Ян Олбрих. Предлагам ви да гласуваме заедно всички изменения, които имат за цел заличаване на разпоредби. Имате ли нещо против да гласуваме блок? Не. Добре. Първо, изменение 12. За. Против. Отхвърля се. Сега гласуваме анблок. Измененията за отхвърляне, а именно кой е за, против. Целият този блок се отхвърля. Гласуваме сега изменение 78. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 15 гласа за, 12 против. Изменение 92 и 93 за, против, въздържали се, хвърлят се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 се оттегля, 100 се оттегля оттегля 101 и 102 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 103 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 104 105 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 106 и 107 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 108 за. Против въздържали се, отхвърля се. 109 и 110 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 111 и 112 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 и 115 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто и седемнайсет. 117, това беше с 116. И двете се отхвърлят. 120 и 121. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 126 е от оттеглено 129 и 130 за, против, въздържали се, отхвърлят се 131 за, против, въздържали се, отхвърля се 134 135 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 5, което ще се гласува заедно с изменение 7. За. Против. Приема се. 140 за. Да. Не. Да. 140 за. Против. Въздържали се. Не стана ясно. Нека да проверим. Скрутен е Край на гласуването.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 против, въздържали се, отхвърлят се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 беше гласувано заедно с изменение 5 амблок. Изменение 158 за. А всъщност то отпада. qui est pour 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 198 за, 128 се обхваща от изменение 8. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 221. за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 205 е оттеглено. 108. 208 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 14 за. Против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 въздържали се, отхвърля се. Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинение 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинение 32 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Възстрашали се, отхвърля се. 41 и 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 1 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, а то отпада. Изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Петдесет и осем за, против, въздържали се, отхвърля се. 58-59 ги гласувахме заедно. Изменение номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 66 за, а всъщност то отпада, защото беше прието изменение четвърто. 67 за, не, то, отпада, то всъщност също отпада несъвместимо с изменение четвърто, така че ще го гласуваме за. Против. Изменение 67. Съвместимо с изменение четвърто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 69. За. Против. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 гласа против и 11 гласа за. Гласуваме текста като цяло електронно гласуване. Поименно гласуване, извинете. Скрутането е. Гласувайте. Approuvé par 23 voix. Приема се с 23 гласа за, 6 гласа против, един въздържал се. Поздравления за господин Обрехт. Le rapport de... Продължаваме с доклада на госпожа Холмайер. Той се отлага гласуването по него. Така че продължаваме с доклада на госпожа Градия Сабал относно годишен доклад на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Изменение първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто в две части. Първа част за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 11 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, нека да направим проверка. Scrutin est clos. Il est adopté par 15 voix contre. 15 гласа за, 13 гласа против. Изменение 12 за против, въздържали се, приема се. Основното изменение на госпожа Кравия Сабал. Не сам. Против, въздържали се, приема се. Изменение 13. което обаче отпада. Deuxième partie, qui est pour Втората част, първата част отпада, втората част за, против, въздържали се. Мисля, че втората част беше отхвърлено. Нека да направим проверка. Прекратете гласуването. Действително беше отхвърлено, но моля да дигате ясно ръка. Извинени 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 за, против. Нека да гласуваме отново. Изменение 16 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се с 15 гласа за, 14 гласа против. Изменение 17 за. Против. Мисля, че беше отхвърлено, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 17 гласа против 11 гласа за. изнени 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 за, против,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

La parole est maintenant Думата има господин Жозе Мануел Фернандеш за две искания за трансфери за бюджета за 2016 година. Благодаря ви, господин председател. Това са два трансфера. Трансфер 32 е от 18 милиона 700 е, хиляди евро и 2 милиона в бюджетни кредити за, за плащания по различни административни бюджетни редове за изпълнителните агенции и дейностите по комуникации за целите на две оперативни линии на програмата Косме. Моля за вашето одобрение. сме трансфера 33 от 33 милиона в кредити за поет кредити за плащания, идващи от закъснени плащания след общата трансфер към Erasm+, където се очаква голямо освояване на кредити за плащания, така че ви предлагам да одобрим и това, и този трансфер. Благодаря ви, господин общ докладчик. Не виждам някой да иска думата по темата, никой не иска разяснения. В такъв случай гласуваме електронно Трансфер 32. Докладчика не препоръчва да го одобрим. Моля, гласувайте. Дескотан е клю. Край на гласуването. Апробацион. Приема се 23 гласа за, 2 гласа против. Трансфер 33. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Скрута е клю. Прекратете гласуването. Приема се с 24 гласа за, 2 гласа против. Продължаваме с бюджета за 2016 година. Други раздели. Думата има господин Жерар Дюпре. Благодаря ви, господин председател. Има 16 проекта за трансфери. Сред тях има 14 не изискват гласуване, но по това от трансферите трябва да се гласува. Ще се върна след малко на тях. И така. Първият трансфер е от Европейската служба за външна дейност. ИНФ 2 от 2016 година. За мен той не поставя никакви проблеми. ИНФ 3 за 2016 година е искане от Европейския омбудсман. Също няма проблеми свързани с него. Съветът, сметна палата, извинете, иска пет трансфера, които са доста скромни и според мен също не представляват проблем. Комитета на регионите ни е подал 6 а, искали за трансфери. Пет от тях не са проблемни, но ще се върна на трансфера DEC1 е от 2016 година. Въпросът е Економически социален комитет е поискал три трансфера, затова тях няма проблеми. След малко ще ви представя DEC 1 2016. Така че ако нямате нищо против, колегите нямат нищо против, първите 14 трансфера нямат проблеми и предлагам по този начин да ги приемем. Господин Манкри. Дякуем, пан председа. Я подпорвам навръх пана справа. Благодаря ви, господин председател. Подкрепям подхода на докладчика, но бих искал да направя един коментар. Ако погледнем Комитета на регионите, установяваме, че всяка година има 5% увеличаване на отдаването на подиспълнители на писменият превод. През 2014 беше 5%, 2015 15%, 2016 20%. Това се случва и в съвета. А, чрез съкръщаването на 1% от а, служителите, които след това всъщност отново се наемат на работа, но като фрилансери. Бих искал да чуя от Европейската комисия дали това действително си струва, дали има смисъл да съкръщаваме служители, за да продължаваме да работим с тях, но като фрилансъри. Господин Дюпре. Ами, да, така създаваме впечатлението, че е намалена щатната бройка, т.е. прилага се догмата, но пък може би всъщност това не струва по-скъпо, защото трябва после да се наемат външни подиспълнители. Така че не се плаща вече заплата, а се плаща хонорар. Je suis d'accord avec ce qu'a dit notre collègue Manka et ce que vous venez de dire, c'est la Това, което каза колегата Манка, е, е бяха последица от, последица от а, намаляването на щатните бройки с 5% на всички институции и тъй като има постове, от които просто не можем да се откажем, си използват подизпълнители, както се случва в списвания право. Така че изискването за 5% съкръщение всички институции беше чисто и просто много купава идея, особено за някои институции. И така стигаме до две искания за трансфери за економически и социален комитет. Това е трансфер DEC1 2016 година и за комитета за регионите трансферът с същата абревиатура DEC 1-2016 година. В двата случаи въпроса за сравнително големи трансфери от 1 милион 264 хиляди за ЕКОСОК и от 968 хиляди за Комитета на регионите. За какво става дума? Знаете, че Комитета на регионите обитава или по-скоро заседава в а, една съща сграда с а, екосок в Брюксел. Какво пред, се предлага с а, а, това, с тези трансфери? Идеята е да се прехвърлят трансферите с цел извършване на следната операция. Това ще даде възможност чрез кредите от 2016 година, вместо да си ползва средства от бюджета за 2017 година, разходите свързани с а, поддържате на сградите за 2017 година. но предвид годишният характер на бюджета се, се задавам въпроси дали това е много разумно, но ви предлагам все пак да одобрим първият трансфер, защото вече одобрихме всички трансфери за разпределението на бюджет за 2016 година. Това беше по изръчното искане на Европейската комисия и приехме тези трансфери за всички институции. Това е първият му съображение. Второто ми съображение, ако не приемем този трансфер, известно количество кредити ще бъдат анулирани, а тези кредити са необходими за ремонтна дейност на входа на сграда за подобряване на сигурността. Тоест, ако бъде отложена тази дейност, ще трябва да се искат нови бюджетни кредити от бюджета за 2017 година. Така че по тези два съображения. Първо, защото сме приели този принцип за всички институции при приемането на бюджета за 2017 2016 година. И на второ място, тъй като трябва възможно най-бързо да се осъществят а, дейностите по, по повишаване на сигурността. По тези две съобщения смятам, че би следвало да одобрим тези два трансфера. Благодаря ви господин Дюпре, господин Холмайер. Имах намерение да кажа накратко няколко думи по обсъжданата точка за е, така наречената екстернализация на услугите. Ние като парламент имаме ем, проблема, че имаме много възложени външни, външни дейности, например устни и писмени преводи, имаме огромна економия на персонал, като държавите членки решиха мъдро да говорим за щатно разписание, а не за финанси. Това се отрази на парламента. Е, имаше економии, но де-факто полза особена не. Екза. Точно така. А сега се връщаме към... А, господин Лобих. Но. Donc, euh... Не, не искате думата. Така че при това положение може да гласуваме електронно двата трансфера. Ако нямате нещо против, моля гласувайте. Електронно гласуване за двата трансфера за Комитет на регионите и Европейския економически социален комитет. Е Край на гласуването. Приемат се с 23 гласа за, 2 гласа против. Госпожо Холмайер, няма искания за гласуване по политиката в областта на сградния фонд. А по 14-те други трансфера, мисля, че се произнесохме, т.е. смятаме ги за одобрени. donc la séquence vote est... И с това приключваме гласуването. Така че продължаваме с госпожа Холмайер по доклада и мобилизиране на фонда Солидарност. Господин председател, председателю, уважаеми колеги, Става дума за един въпрос, който гръмна под е, телевизиите в цяла Европа, особено в Долна Бавария, в рамките на Германия през май и юни тази година е, там имаше сериозни наводнения. Е, дове, довели до 7 смъртни случая, че в рамките на 10 минути е, е, цял един град е, бе изличен и всички хора се опитаха да се спасят на горните етажи на сградите, но така или иначе имаше и такива, които не успяха. Има хиляди загинали. Симбах в Ин, на, на река Ин, е, председателят, умолявам колегите, които на напускат залата, да бъдат тихи. И така, че в момента предлагам да им, да им се окаже помощ, за да могат да се посрещнат да се покрият част от щетите, които възлизат на милиард и 260 милиона, което е около 3% на брутния вътрешен продукт на провинция Бавария и над 1,5% от бюджета на, мест, на местно ниво. Предлагам 31 милиона 500 и над 500 хиляди да, да бъде отпуснато. Процедурата бе по, протече по обичайния начин. Комисията провери всички факти и е, единственото, ни, което ни остава е сега да изчакаме да протече процедурата, за да се уреди въпросът. Председателят, благодаря госпожо Холмайер. Разбирам, че това, е, това са наистина изключително трудни обстоятелства. Обръщам се към колегите. Желая ли някой да вземе думата по, във връзка с чутата информация и предложението? Не. Благодаря за информацията, госпожо Холмайер. Тук може би ще има изменения, нужда от изменения, които трябва да се внесат до утре е 10 часа сутринта Следващата седмица ще имаме гласуване, но нямам конкретна дата. Може би датата на, на пленарното заседание. А сега Жозе Мануел Фернандеш има думата по три е, проекта за коригираш бюджет е, за 2017 година. Господин председател, нееднократно съм вземал думата е, по този въпрос. Петия коригираш бюджет не, не създава проблеми, той балансира всъщност нещата между влизането в сила на решението, на едно решение 2014 година за собствените ресурси. Аз предлагам да бъде утвърден този коригиращ бюджет. Шестия коригиращ бюджет е свързано с мобилизиране на средства за фонд солидарност в Германия за Германия по повод наводненията. Значи това е по 5 и 6. Сега коригираш бюджет 4. Има 7,3 3 милиарда евро, свързани с а, а, политиката на сближаване, е, които те първа ще дойдат, но това може да се окаже проблем за в бъдеще и да окаже натиск върху финансовата рамка за следващите години. Напомням, че този коригиращ бюджет е много важен за уреждане въпроса с мигрантите е, и е, като съдейки по таблиците и графиките представени от Frontex, е, трябва да можем да го имаме предвид. Към това обаче, за което вече знаем, трябва да се добави проблема с бежанците, защото положението им в Турция наистина е сериозно Предлагам така наречения фронтлоудинг с 400 милиона, за да бъде предостав... да бъдат предоставени по линия инструмента за бежанците. В перо две, можем да включим тези 400 милиона, това не е проблем и това се би се отразило и на бюджета в 2017 година, където е и предвиден. Значи имате и 4, и 5, и 6, имате проекти за докладите, ще ще бъдат предоставени през следващите часове на всички евродепутати. Припомням, че при приемане на номер 6 аз ще предложа да се даде срок за изменения до 17 ноември, за да видим резултати, да изчакаме резултатите от помирителната комисия по този бюджет, коригираш бюджет 6. Но той върви паралелно с доклада на Моника Холмайер така че срока е до 14 ноември 18 часа за изменения. Председателя, да, това ще се отрази на нашите срокове и календара ни на работа. Питам колегите, има ли желащи да вземат думата? Не. Благодаря на Жозе Мануел за дадената информация. Ще имаме предвид казаното за те бюджети. От тук на сет не следва процедурата по гласуване, която е двойна, защото имаме и бюджета за 2017 година и след това в ход са преговорите за преразглеждане на многогодишната финансова рамка за помирителната процедура е, има, ще е, говорим 10.30, тъй като е 10 и 10 в момента, предлагам да направим кратка пауза и да продължим 10.30 ин камера. C'était prévu à 10h. Certains de nos collègues euh, euh, беше предвидено за 10.30. Някои от колегите сигурно така са си направили графика, че да присъстват в 10.30. Така че ви предлагам да направим почивка и да продължим